Има нападения а, срещу болници. Има също проблеми и в други области. Това вече не е война без а, а, войници. Има такива от много, много страни. Превърна се в район, който води до риск от тероризъм, регионална нестабилност, миграция. Специалният пратеник на ООН за Либия Гасан Саламе дойде тук и каза, че няма никоя друга страна, която да е като Либия. Съвета за сигурност на ООН е провел 15 заседания, посветени на Либия и 15 пъти се е провалил в настояването си за спиране на огъня. Съветът за сигурност 15 пъти е обсъждал въпроса, но все още има надежда, че може да влезе в сила прекратяването на огъня. Надявахме се това да стане вчера. В Москва обаче не беше постигнато съгласие и а, генерал а, а, Хафтар напусна а, Москва без да даде съгласието си за прекратяване на огъня. Ние многократно повтаряме, че европейците трябва да преодолеем своите разединения и че трябва да бъдем по-единни, за да се справим с ситуацията. Гермен... Германия ще обяви, не знае дали официално вече го е направила, имаше някои слухове, че това ще стане днес. Дали има е, официално свикване на конференция в Берлин, която се подготвя от много време. Това ще доведе до консолидиране на прекратяването на огъня, ще се зададат условия за политически преговори и това може да е добър повод. Специалният пратеник беше тук в петък. Също Фейс Сараш беше тук. Той е представител на правителство Националното съглание, което е официално признато Нямахме възможност да се срещнем с генерал Хафтар. Говорим с други колеги от региона. Има изразяване на безпокойство, че Либия излиза извън контрол. Но не мога да ви уверя, че ще има прекратяване на огъня, че ще се състои следващата неделя срещата в Берлин. Следващия съвет ще обсъдим Либия и Иран. Ние подкрепяме Берлинския, про... Берлинския процес. Искахме да посетим Либия, но се оказа невъзможно по съобразения за сигурност. Затова трябваше да се срещнем тук в Брюксел. Но Сарач беше тук, но нямаше представител на Хафтар в съвета по външни работи се обсъжда въпроса за по-силно ангажиране с всички страни. Ако има прекратяване на огъня, ако има също договорка за рамката за берлинския процес, може би трябва да се пристъпи към наблюдение на прекратяването на огъня и за ефективен контрол върху въоръженото ембарго. Но не зная кой ще го направи? Ние харчим много пари в Либия. Повече от 630 е, милиона за сътрудничество през последните 5 години. Африканския съюз, е, агенциите на е, ООН подпомагат повече от 500 хиляди души, които се нуждаят от международна закрина. Също са върнали много от тях в, дома, в домовете им. Има 700 хиляди хора от Сахара, региона на юг от Сахара, които са в Либия. Повечето от тях искат да останат в Либия, докато условията го позволяват. Но ако нещата се осложнят и ако те не могат да останат в Либия, може би ще се опитат да дойдат в Европа. Т.е. това е друга заплаха за а, миграция през Средиземноморския регион, Централното Средиземноморие, например. Турция и Русия сега присъстват там, преди ги нямаше. И те имат да е, играят важна роля в Средиземноморския басейн. Преди ние, европейците, бяхме по-активни. Все още сме там. Малко или много че сме, повече сме активни. По-малко активни, отколкото преди 6 месеца. Но всъщност руснаците и турците е, имат е, силни лостове тъй като те а, са се ангажирали военно на място, не пряко, не а, чрез редовната армия, но притока на оръжия се увеличава. Либия е нещо като раково образование, а, което сега има метастази в района на Сахел. Също има много оръжие, има много бойци и всичко това заразява целия регион. Според доклади на разузнаването се казва, че Судан, Сирия, Близкия изток, оттам идват също бойци, които се бият в Либия. Това е ситуацията. Може би ще имаме добри новини през следващите 24 часа, може би не. Може би ще бъде свикана от германците конференция, може би ще има прекратяване на огъня, може би няма да има. Не знаем нищо със сигурност. Надявам се да имаме а, възможности. Либия е една от най-богатите държави в Африка, но а, тя е богата, има малко население, само 6 милиона души и трябва да може да им осигури един добър живот. Но тя вече в девета година на една ужасна, разрушителна политическа криза. Няма да е лесно Либия да излезе от 40-те години диктатура и изведнъж като, чу, като по чудо да стане демокрация. Но никой не си представяше, подобна катастрофа. Тази катастрофа може дори да се задълбочи за либийците, както и за нас. Ако не се опитаме да сложим край на този конфликт и да намерим политическо решение с подкрепата на държавите членки, на парламента, аз възнамерявам да направя точно това и се надявам, че силното ни ангажиране може да бъде част от решението за а, това Либия да остане единна и да се намери мирно решение на конфликта. Ние казваме, че няма военно решение, но тази мантра се повтаряше и за Сирия, че няма военно решение и в крайна степен беше намерено именно военно решение – може би и тук ще стане същото. Ние, европейците, не искаме да участваме в намирането на военно решение. Ние считаме, че няма военно решение, но в Сирия беше намерено военно решение от турците и от руснаците. Това промени равновесието в източната част на Средиземноморския басейн. Ние не можем да предотвратим подобно нещо да се повтори. И това трябва сериозно да ни безпокои, тъй като убеден съм, че никой няма да е особено доволен, ако има военни бази по крайбрежието на Либия. И също по италианското крайбрежие да се по този начин управлява потока мигранти. Мисля, че в този късен чак можем да говорим откровено помежду си и да обърнем сериозно внимание на ситуацията, пред която сме изправени. Надявам се да има новини през следващите часове. Благодаря ви. Сега ще дам думата на представителите на политическите групи от името на НП. Дейвид Макалистър има думата. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа, току-що видяхме от върховния представител, че в Либия се разиграва политическа драма. Това е една политическа драма много близо до нас. Тя е и военна драма и тя продължава твърде дълго. Знаем, че от началото на офанзивата на Хафтар през април са убити над 1100 души, хиляди са разселени, още повече са в тежко положение. Има известни крачки напред, но както чухме, населението на тази страна има нужда от трайно решение. Още от самото начало бундесканцлера подкрепя намирането на мирно решение. Надявам се, че в Берлин в неделя ще се проведе конференцията, която споменахме и там ще има активен принос на всички. Ние като евродепутати не за първи път обсъждаме този конфликт. Всички заинтересовани страни, участници в този конфликт, пряко или косвено, могат да допринесат за мира в Либия. В бъдеще Либия трябва да бъде една мирна, суверенна страна. След като това се случи, след като има мир, можем да говорим за допълнително възстановяване на страната и тогава ние като Европейския съюз може да допринесем много. Благодаря. Сега от името на социалистите ще чуем Кати Пири. Uh, благодаря, госпожо председател. Е, господин върховен представител, първо искам да кажа колко високо оценявам, че по това време в тази пленарна зала вие говорите честно и откровенно за външната политика в Европейския съюз. Колко сериозно се отнасяте към дебата в Европейския парламент. Не съм подготвила изказване, обещавам следващия път внимателно ще слушам какво казвате и ще реагирам вместо да готвя изказване. Е, по-рано е, представители на Либия напусна масата на преговорите без да подпише споразумението е, и това е удар за хората, които страдат в Либия за мира и за стабилността, както казахме, в по-широкия район на Сахела. През последните 9 месеца 200 000 граждани и 2000 бойци загинаха, е, хиляди напуснаха насилията, като нараства външната намеса, включително решението на Турция да изпрати войска. По този начин Либия е, става място, където различни други сили уреждат отношенията си близко до границите на Европейския съюз. Трябва да се предотврати ескалацията на войната и бедността. Господин Върховен представител, аз приветствам вашите неуморни усилия през последните седмици. Това, че продължавате да правите всичко във властта ви, за да улесните формализирането на спирането на огъня, включително и конференцията следващата неделя остава от критично значение. И ние като вас се надяваме, че тя ще се проведе и накрая народа на Либия заслужава дългосрочна перспектива на мир, сигурност и възстановяване. За това ще воюваме и ние. Представителката, председателката благодаря. Е, господин Нарт. Грация, сеньор. Благодаря, господин Борел. Всичко, което казахте, е, го приветствам. Но колко изненадващо е нашата изненада който се вслушваше в казаното на хората, които се намират на място, щеше да знае, че днешната трагедия съществува вече от 9 години. Сега се изненадваме от нападението срещу Тип Типрополи, но това започна от противоречията в Франкенштайнското споразумение, което беше постигнато без да се слушат Хафтер, и че той не представлява никой. В този парламент а, ние а, казваме, а, че не съществува Либия. Това се а, казва от Сараш. А, Либия говори за това, което става на място. Аз съм против войната. Боя се, господин Борел, че нещата ще вървят от зле към по-зле. С прекратяването на Огъня също не е решение, защото сигурно няма да се случи. може да се постигне нещо, ако Европейския съюз действително действа, защото сега се задведме от Русия и Турция, но те са там, защото Европа не беше там, защото се вслушвахме с, в Сараш, а не в това, което казват хората на място. Трябва да бъдем ефикасни, дискретни. Италия и Франция действат, което показва колко нерелевантни сме. Благодаря. Следващият оратор е господин Сатори. госпожо председател, скъпи колеги. Когато говорим за допринасене към мира в Либия, Европейския съюз приветства, благодари, съжалява, говори, консултира се. Говори много, но действа малко. Няма конкретна стратегия. Няма и минимално усилие за единодействие на държавите членки. Питаме се, господин Борел, дали всъщност ние не искаме вие да станете гарант за несъществуването на Европейския съюз на международната сцена. Не е точно така, защото когато трябва да изнесем на някой друг управлението на нашите граници, когато се нарушават правата на човека в Либия, ние ставаме безотговорни. Ние всъщност поемаме отговорността за това, че се влушава хуманитарната ситуация в Либия. Турция. Господин Борел, никога не е късно за да съществуват е, стойностите на Европейския съюз. Ставаме ли неизбежни на политическата сцена? Работим ли на място, за да се приложи спирането на огъня и да се спазват правата на човека, съпровождайки мигриращите и бежанците? Време е да предвидим някакви альтернативи за задържането в затвори и за нечовешкото отношение. Благодаря. Ана Бонфриско има думата за една минута от името на групата ИД. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин заместник председател Борел, на входа на Европейския парламент има един постер, който казва, че 51 милиона европейци искат е, и гласуваха, за да има добра защита на границите на Европа. Европейския съюз е, призна смяната на режима. Или пък дали това е така, тъй като Либия е една провалена страна. Днес виждаме, че Турция и Русия играят е, ролята, която можем да очакваме от тях – някъде далеч в сенките с Саудитска Арабия и Китай. Опитваме се да имаме сближаване на вътрешния пазар, но в Европа няма никакво сближаване относно нашата външна политика. Средиземно море винаги ще го доказва. Ако Европа не е Средиземно море, тя не е и Европа. Благодаря господин Джамбаски за една минута от името на Екара. Госпожо председател, уважаеми господин върховен представител, уважаеми колеги отново никой в залата не нарича нещата с истинските им имена. няма начин представителите в тази зала които се интересуват от темата либия да не знаят че срамната сделка между така наречения министър председател сарраж и турския президент ердоган включва не само преместването на турски войници в либия включва не само подялбата на териториалните води в средиземно море в ущърб на кипър в ущърб на държавата израел ако искате и в ущърб на гърция никой не казва една простичка истина а тя е че в момента сараш и ердоган заедно преместват ислямисти от сирия в либия бойците на ислямска държава тези които водиха кървава гражданска война в сирия тези които обезглавяваха хора сега се преместват в либия. либия под сараш и под ердоган се превръща в нова крепост на ислямска държава. не можем да мълчим по тази тема господин комисар. не можете да мълчите по тази тема. това е ваше задължение и трябва да го кажете. благодаря за вниманието. Благодаря. Госпожа Özlem Демирел има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, по-настоящем има едно крехко примирие в Либия и е, не е сигурно дали ще има, ще има сериозно политическо решение. През 2011 година НАТО бомбардира Либия и свали Кадафи. Какъв беше резултата? Пълен хаос, брутална гражданска война и от тогава насам война чрез последници. Тази война на НАТО е война, към която се присъединиха все повече актьори. Почти всички големи велики сили участват. Всъщност става дума за петрол, за газ, за геополитика, за сфери на влияние, за власт. Това е истината. За хората на място обаче войната означава смърт и нещастие. Какво прави Европейския съюз? За какво говори господин Борел? Как да спрем бежанците? Европейските държави трябва да работят с Сараш и те го правят. Те работят обаче и с онези, които имат за цел само да спрат хората, бреговата охрана. Подобни практики трябва да спрат. Всички сили трябва да спрат износа на оръжие към Либия. Всички трябва да се стремят към траен мир в Либия, защото хората имат нужда не от ескалация, а от траен мир. Не можем да позволим онова, което се случва в Либия, да продължава да се случва и да се прехвърля и на други места. Благодаря, господин Николао Саваланус Левтерис.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 Европейс... Някой каза, Европейския съюз не просто отсъства, но заедно с, с САЩ и НАТО носи отговорност за империалистичната намеса в Либия и за това, е, че е, Сирия е на парчета. Последиците са катастрофа за хората. Отново съревнованието Русия, Китай, Европейски съюз, САЩ и намесата на страни като Турция, например, за контрол на енергийните източници водят до засилване на населението в Либия и в целия регион. Хората, средната класа в Турция, е, при една невъзможна сделка води до произвол на средиземноморската граница. Така че е, Правителството на Гърция е, със своето самодоволство доведе до неуспеха. Ние гледаме на Турция като стратегически партньор. Е, трябва обаче да има координиран отговор, но е, трябва да предотвратим каквато и да било промяна на границата. Ние не искаме да има никакви намеси, искаме да живеем в мир. Ние всички Очакваме срещата на върха. Надявам се на положителни резултати, въпреки че не съм голям оптимист. Европа липсва на този етап. Има държави вътре, извън Европейския съюз, които имат огромно влияние. Ние не виждаме някакви политически инициативи от какъвто и да било вид. Виждаме какви са резултатите. Има натиск от страна на Турция и тя се намесва не само в Либия, изобщо в Средиземноморския регион като цяло. Ще има проблеми с увеличаване на миграционните потоци, ако не се реши положението в Либия. Нещата не вървят на добре и по отношение на енергийните потоци. Мисля, че Европа трябва да отстоява енергийната независимост на всички свои държави членки. Благодаря, господин председател. Моля всички да се придържат към отпуснатото им време. Вече е много късно. Вероятно ще приключим чак към 23.40. Съответно искам да обявя, че няма да има процедура на спонтанни изказвания. Разчитам на вашето разбиране. Преминаваме нататък е, господин Куцулино. Господин Куцулино, естествено, не госпожа. Благодаря. Ние следим отблизо онова, което се случва. Както каза и върховния представител, следим какво се случва всяка изминала минута. Надяваме се, че ще има конференция в Берлин в неделя. Аз лично съм много притеснен и следя внимателно случващото се. Всички знаем, че ако не играем ефективна роля, в момента не действаме ефективно, има голям риск. Единствената възможност на лице за нас е политиката. Само, че ние не успяваме да водим политика. Необходимо е да имаме ясни цели, необходимо е да използваме дипломатически канали, за да можем да допринесем в крайна сметка за примирие Дано да има конференция в Берлин, дано да се гарантира и помощ най-вече за либийците и най-вече за либийските деца, които са най-уязвимите жертви на тази война. Необходимо е да създадем политическите и институционални условия, които ще помогнат за запазването на цялостта и суверенитета на Либия. Освен това, е необходимо да имаме възпиращи механизми, някакъв вид сили, които ще допринесат за гарантиране на диалога и на мира. Не можем да постигнем всичко чрез дипломация, ако нямаме възпираща сила не можем да позволяваме на други сили, на други политически е, единици е, и субекти да се намесват. Сега е време да се действа. Онова, което ще се случи, ще предопредели бъдещето на Европа. Онова, което се случи в Либия, ще повлияе сериозно върху бъдещето на цяла Европа. Не можем да позволяваме само на Италия или на Франция да се намесват решително. Затова приканваме заместник председателя господин Борел да изиграе своята роля до край, защото е време да се действа решително и ние ще пледираме за нещо подобно до края на нашия мандат. Господин Грознеш, Турция, Либия все пак трябва да имам предвид, е, че е лежи на съвестта на унези, които се намесиха там. Е, имаме предвид незаконната миграция, организирана престъпност, различни милиции, жажда за печалба. Е, е, трябва да имаме предвид, че Турция пристъпи към една военна авантюра. Това противоречи на стратегическите ни интереси в Средиземно море. Интервенцията на Турция, както и руската намеса в кървавата гражданска война, както и военните е, учения в Египет, виждаме, че проблемите могат да прелеят от другата страна на границите. Трябва да действаме решително, да предотвратим конфликта. Русия и Турция да оттеглят силите си, да настъпи прекратяване на огъня, да има реален политически процес, който да доведе до мир и стабилност в страната и в региона. Председателката, е, е, давам думата на господин Меркарт. Ähm, Благодаря. Благодаря и на господин Борел за усилията, за изказването му. Искат е, да има мир в Либия. Всъщност никой не вярва, че това ще е просно. Докато обаче продължава войната, можем да направим нещо. От няколко години насам над 32 000 души са се удавили в Средиземно море. Ако бяхме направили нещо, тези хора можеха да се живи. Ако беше помогнато на тези хора, щяхме да имаме по-различен резултат. Много хора в Либия са третирани нечовешки. Докато това се случва, ние в Европа забравяме, че тези хора бягат от войни. А ние в Европа се опитваме да ги върнем точно в местата, където има войни. И освен това, помагаме на либийските милиции да пречат на лодките, които спасяват хората в Средиземно море. Не трябва ли да спасим хората, които бягат от война, от изтезания? Те се опитват да избягат от подобни условия първо в Либия. Необходимо е ние да помогнем на тези хора. Точно това трябва да се направи. Благодаря. Следващия оратор Тиери Мариани от ИД за една минута. Благодаря. Е, западните сили се намесиха в Либия за сметка на страната, на съседите, на цяла Африка и т.е. на Европа. Е, в момента робство е, и е, племена, които бяха роби на е, Кадафи, в момента се опитват да владеят пътищата е, от Сахел и на терен хаоса ще се сведе до сблъсък между маршал Сараш, който се опита да направи кръг на европейските столици и дори в парламента. Има и специални сили на Турция, което показва какви са интересите на Доган спрямо Либия. Ние тук си приказваме казваме, докато Ердоган става де-факто силният човек. Т.е. той е, ще контролира миграционните потоци към Европа, както в Турция, така и в Либия. Как може наивността ни така да се излага на бял свят? Намесата ще бъде военна. Ако отсъстваме, ако отсъстваме в Либия, може ли поне в европейско ниво да присъстваме и да помогнем на френските войници, които са единствените в Сахел, които се борят срещу ислямизма? Следващия оратор е господин Фракос от името на ЕКАРА. Благодаря, госпожо председател. Като представител на Гърция в Европейския парламент е, трябва да кажа, че намесата на Турция в е, Либия е свързана с задни мисли. Някои вярвали на това, което е, казва Ердоган за върховенство на закона. Върнете се към миналото на Турция – масовото убийство на кюрди в Сирия, нарушаване на националните граници на Гърция, а сега изпращането на оръжия и боеприпас, боеприпаси в този регион. Ние трябва да сме наясно какво се опитва да направят. Турция нарушава изключителната економическа зона на държави членки на Европейския съюз. Ние трябва да спрем да подкрепяме както економически, така и военно господин Ердоган. Благодаря. Господин Касталдо има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин върховен представител, вчера имаше среща в Москва. Там беше и господин Хафтар и оттам се появиха две послания – на първо място, въпреки всички дипломатически усилия на държавите членки, не се стигна до решение. И на второ място, стана очевидна ролята на Русия и Турция. Те участват в конфликта в Либия, за да лансират, за да осъществяват своя дневен ред и за да постигнат временно примирие. Хафтар отказа да подпише договорката в Москва. Имаме възможност ако искаме да нямаме още една Сирия близо до нас, трябва да заложим всичко на срещата в Берлин в неделя. Дано да има ново предложение, дано да се отчете позицията на ООН, дано да се поканят и да се чуят страни като Тунис, като Италия, целият арабски и ислямски свят. Всички проявяват интерес към положението в Либия. Много хора страдат в тази страна. Необходимо е да се стремим към обединяване на страната. Необходимо е да премахнем грешките от 2011 година, да, да си научим уроците. Има синя карта към вас. Приемате ли? Приемате. Господин Кастал, дослужете си слушалките. Спомням си вашата роля и вашите позиции от а, времето на предишния парламент. Познавам ви добре. Кажете ни вашата позиция, за да ви чуе господин Бурел. Последния въпрос. Режима в Триполи сключи сделка с Ердоган. Възоснова на тази сделка Турция получи де-факто изключителна економическа зона в източната част на Средиземно море. Турция Общо взето, сега за прилича на Коста Рика. Какво трябва да направи господин Борел, за да се справи с агресивността на Турция. Защото Турция говори за това, че ще изпрати проучващи кораби в териториални води на Гърция. Господин Касталдо, скъпи господин Мавридис, скъпи Костас, както ти самия подчерта, Неведнъж съм критикувал споразумението между Либия и Турция. Мисля, че то е погрешно по своята същност. Освен това, то подкопава легитимните интереси на две държави членки Гърция и Кипър. Не мисля, че едностранните действия на една страна кандидатка за членство са приемливи. Конфликта ескалира много бързо в Либия. И аз мисля, че можем да стигнем до нещо много сериозно. Могат да бъдат накърнени нашите геополитически интереси на място. Това трябва да се избягва на всяка цена и ето защо пледирам за по-засилена роля на Европейския съюз. Надявам се, че върховният представител ще участва в разговорите в Берлин и че ще има конкретни предложения, които ще доведат до обединение. Благодаря господин Мерамакис от НП за една минута. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно чух анализа, направен от господин Борел. Трябва обаче да заявя, трябва да заявя, че тук ние не правим анализи, ние сме политици и трябва да взимаме решения като политици. Не трябва просто да бъдем наблюдатели, да наблюдаваме какво става. Трябва да се намесим, да се опитаме да предложим решения. Това искат гражданите. Те се безпокоят от мира в региона. От анализа на господин Борел, като че ли Русия и Турция са суверенни сили в този регион. Защо? Защото защото ние оставихме вакуум и те просто запълниха това празно пространство, този вакуум. Дали господин Борел ще поеме инициативи е, за мира в този регион? Ние ще подкрепим неговите усилия, но основен проблем остава Турция. Поведението на Турция води до ситуация, когато се подронват ценностите на Европейския съюз. Виждаме, че Турция иска да тръгне по свой собствен път. Как може днес някой да се съмнява, че подобно поведение е предизвикателно? и просто, просто ни кара да търсим мир. Ние трябва да покажем като Европейски съюз, че присъстваме в този регион и се борим за мир. Господин Пикола има думата за минута или може би малко повече. Благодаря. Днес а, говорим по тема, която е от изключителна важност за Европейския съюз, но тя е помрачена от темата за Иран и Ирак. Сега се намираме в ситуация, при която Турция, която официално е член на НАТО, координира действия с съседни държави, с, а Русия също а, активно участва, като същевременно а, редовно нарушава международното морско право. Провали се прекратяването на огъня. Държавите членки на Съюза все още не могат да стигнат до обща политика, що се отнася до ситуацията в Либия. Военната намеса може би няма да доведе до решение на хаоса в Либия да го задълбочи. Политиката ни в Либия не трябва да се свежда само до миграционна политика. Ние трябва да обръщаме повече внимание на непосредствените ни съседи. Берлинският процес и сътрудничеството с ООН трябва да се подкрепи. Благодаря господин Зимюк за една минута. Госпо... Благодаря, госпожо председател. Прибягването до е, сили са просто е, шантаж за Европейски съюз. Ние се опитваме да укрепим позициите си на прага на Европейския съюз, но нека бъдем реалисти. В момента ние не управляваме миграционната криза, е, ние не решихме въпроса е, с е, пътя на Балканите за мигрантите. Ердоган се оказа бариера. Ердоган знае как да ни заплашва. Заплашва ни с засилване на миграционните потоци. Сега виждаме ново измерение в неговите действия. Той използва Либия, опитва се да контролира Либия, която е страна, през която транзитно преминават незаконни мигранти към Европа. Ердоган се опитва да направи Европейски съюз по-раним към миграцията и използва се економически облак и е, е, ние трябва да направим всичко необходимо, всичко, което е във властта ни, е, е, за да запазим нашите собствени граници. Е, председателката, господин Фиданса, екаре една минута. Благодаря, госпожо председател. Войната чрез посредници в Либия показва още веднъж е, непоследователната политика на ЕС в е, важни райони на света. И дори речта на господин Борел тази вечер демонстрира неговото, неговата немощност. В е, миналото политически лидери на държави членки действаха безкруполно и причиниха беженски потоци към Европа. Сега Турция се намесва и то под носа ни, за съжаление, и италианското правителство, трудно ми е да призная, но демонстрира, че не може да действа. Всичко това ще окаже негативно голямо влияние върху нашите страни. Имаме няколко дни, за да избегнем катастрофата. Следващия оратор е Йоханес Лагос. Благодаря. Изненадан съм. Ядосан съм от е, това, което чух от господин Порел. Той призна, че Русия и Турция а, са водещи в е, региона. Говорим за Сега казваме, че се признава правителството на Сараша. Въпреки, че те работят заедно с Ердоган, ние знаем, че Ердоган премества джихадистски сили от Сирия, ги премества в Либия, по-близо до Европа. Той също предоставя оръжие на Сараш, а ние твърдим, че признаваме Сараш. Това е невероятно. След няколко дни ще има конференция в Берлин, Алжир и други ще участват, а Гърция не. Гърция все пак е член на Европейския съюз. Защо винаги заставате на страната на Турция? Ние няма да оставим нещата така. Ние няма да спрем нашата битка, ние ще защитаваме нашата а, страна с всички средства. И от сега нататък трябва да се съобразявате с нас. Председателката, заместник председателя Карас е следващия изказващ се от НП. Господин Карас, имате думата. Господин... Доста късно е. Трябва да признаем обаче, че не играем необходимата роля в света. Като че ли сме безпомощни, макар че изразяваме надежди. Според мен няма политическа решимост няма политически проект за действие. Либия всъщност представлява един огледален образ на европейската политика в областта на обежището, в областта на външните отношения към нашите съседи и то не само в близкия ни регион. Както каза господин Мемаракис, в такава ситуация Турция и Русия се намесват. Имаме шанс през уикенда в Берлин да предприемем една координирана европейска инициатива за решаване на положението. Да се надяваме, че наистина ще бъдем способни на действие в Берлин. Благодаря Мария Арена за Една минута от социалистите. Благодаря, господин Борел. Вие описахте положението в Либия като непоносимо. Непоносимо за гражданското население в Либия, опасно за регионалната стабилност в Магребано и Сахел и накрая опасно за сигурността на Европейския съюз. Към това се добавят и масови нарушения на правата на човека на територията на Либия. Блокирани мигранти, които са обект на трафик, активисти, които са убити или изчезват, депутатката Сиям Сергелат, която е изчезнала преди повече от 6 месеца, но и жени, които се малтретират от режима в Либия. Ако решението не е военно, то не е и авторитарно, а изглежда, че с намесата на Турция, на Русия и на Египет, не само, че военните взимат връх, но модела, който защитават е далече от модел на правата на човека. Така че отново Европейски съюз трябва да изиграе важна роля на политическата и дипломатическата сцена конференцията в Берлин, разбира се, посредничеството и диалога с всички партньори на място и накрая насърчаване на демокрацията и правата на човека. Благодаря, благодаря ви за намесата. Следващия оратор е госпожа Асима Кополо от името на НП. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Колеги, задължение и потребно за нас е да направим нещо за събитията в Ливия, тъй като ние страдаме от последиците. Ние приветстваме конференцията в Берлин. Турция настоява да работи на базата на меморандума за разбирателство с Триполи. Тази изделка между Турция и Либия е против международното право и няма правно обвързващи резултати. Господин Борел, вие трябва да настоявате пред Сараш и Ердоган да сложат край на това споразумение и поне да покажат някаква готовност да започнат мирни преговори. Непрекъснатите провокации не само застрашават мира, но и доверието към Европейския съюз сега и в бъдеще. Благодаря. Думата е- има Сузане Чекарди за една минута. Извинявам се, че ви пропуснах. Благодаря, госпожо председател. Начинът по който ние се намесваме в Либия демонстрира неспособността за действие на италианското правителство. Темата е изключително деликатна. Трябва да споменем, че всичко това започна с свалянето на Кадафи преди 10 години. Европейския съюз допринесе за вакуума в страната, а Турция и Русия запълват този вакуум. Анкара държи ключовете към Средиземноморския коридор. Либия е от стратегически интерес не само економически за Италия, но и енергиен. Външната политика на Италия обаче не е адекватна. Онова, което се случва, го демонстрира ясно. В Москва имаше конференция, имаше и в Рим. Нищо не се случи. Сега всички погледи са обърнати към Берлин. Ако и там не се случи нищо, Италия ще бъде още по-маргинализирана. За една минута следващия оратор. Господин заместник-председател на Европейската комисия, вие съвсем правилно отбелязахте, че положението в Либия е, върви от зле на по-зле. Нещата са ясни, трябва да помислим. За съжаление, в Либия модел Ердоган Путин взима връх. Ние носим голяма отговорност. Ние трябва да преодолеем различията между държавите членки, защото те пречат да се действа. Трябва да има равно разстояние между Автар и Сараш, но това не беше в полза на доверието към нас. Ако нещата продължават така, никога няма да има мир в Либия. Трябва да има диалог, но добрите намерения не водят до край на войната. Изключително важно е отново да се задейства София, да се спре въоръжаването. Искам да ви напомня казаното на Джон Кенеди. Не трябва да се страхуваме от преговори, но не можем е, е, да е, водим преговори, изхождайки от, стра... от страха. Благодаря, госпожо председател. В Либия, въпреки заявените намерения, показа, че Европейския съюз не предприе никакви действия, остави терена в ръцете на Турция, на Русия, на САЩ. Турция, Обединените арабски емирства и други нарушават въоръженото ембарго. Освен това, сега от Сирия навлизат и терористи. Всичко това дестабилизира района което противоречи на правата на човека и е против е, италианските интереси. Има също служители на ООН, които знаят, че част от помощта, която се оказва, попада в ръцете на милициите, на мафията в Либия, което е скандално. Русия и Турция също придобиват все по-голяма тежест, което показва провала на политиката на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Фурлас за една минута от името на НП. Положението в Либия е изключително тежко и това, което се случва, няма как да не ни ангажира. Положението прилича много на това в Сирия – страни като Турция и Русия оказват подобно влияние. Те налагат своите интереси, а ние не знаем какво да правим. Ние като че ли просто преглъщаме онова, което ни се поднася. Ердоган се опитва да поема юздите. Мисля, че каквото и решение да се вземе в Берлин, в крайна сметка то ще удовлетворява Турция – Необходимо е да разгледаме е, възможността да се е, осъди Турция за нарушаване на върховенството на закона на международното право. Ние не можем просто да наблюдаваме господин Борел. Благодаря. Сега Евин Инджир за е, една минута от социалистите и демократите. Госпожо председател, спомням си че преди 10 години се говореше за светлина в тунела в Северна Африка. Казваше се, че Либия сега ще бъде свободна, няма да има диктатура, ще има сигурност и всичко ще е наред. През последните години имаше подкрепа за демократичните сили. Всички искат да има свобода за народа, само че в крайна сметка не се стигна до реална демокрация. Все още се потъпкват правата на хората, демокрацията е просто мечта. Има много страх, кошмара в Либия е на лице и продължава. Ситуацията в Либия е такава, че трябва да се стремим към едно примирие, трябва да се стремим към дългосрочно политическо решение, което да е подкрепено от всички страни. Европейския съюз трябва да има важна роля. Какви трябва да са водещите ни принципи? Защитата на демокрацията и човешките права на либийското население. Ораторката е прекъсната. Много съжалявам. Господин Бардела има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. По всички международни въпроси Европейския съюз отсъства. Каква, игра, и е, каква роля изигра при турската офензива в Сирия? Когато нарасна напрежението между САЩ и Иран, никаква. При кризата в Либия също никаква роля. Русия и Турция владеят играта в е, този регион, който е стратегически за континента ни. Е, как да ни чува някой в тази страна, която 2011 година, когато някои не се поколебаха в 2011 година да хвърлят Либия в хаоса. Бившия президент Саркози и философа Бернара Леви са виновни за това, както и онези, които служиха по знамената на НАТО. Тогава господин Баросо, председател на е, Европейския парламент, е, поиска Кадафи да бъде убит и по този начин се юрнаха миграционни потоци към Европейския съюз. Е, наш съюз трябва да бъде сила, но вашия съюз прави наша слабост. Ние е, трябва да не забравяме, че ние сме е, е, съюз от нации, които имат собствена история и се ръководят от върховния интерес на народа, който съставляват съюза. Благодаря за изказванията. Сега давам думата на заместник председателя и върховен представител господин Борел за заключителни слова. Аз споделям някои от споделените виждания. Другото са пожелателни само мисли. че трябва да поискам от Ердоган да сложи край на споразумението си с Сараш. Проблемът е, че ние не бяхме единни по въпроса за Либия. Европейците излизахме с е, различни позиции по отношение на Сирия, по отношение на Либия. Може би сега плащаме цената за това, че не можахме да излезем с е, споделен политически подход Действително, някой може да съжалява, че Турция играе роля. Роля има и Русия. Последните новини, които получих, е, че Хафтер не е подписал прекратяването на огъня, тъй като това би означавало да признае споразумението между Сараш и Турция. Но той поема ангажимента да остане в Берлин следващата неделя. Все пак има добра новина, че въпреки, че няма примирие, ще се проведе конференция в Берлин. И там може би ще бъде направена първата стъпка към политическо споразумение. Може би следите всички изявления, с които излизаме относно Либия. От съвета по външни работи, както и от службата на върховния представител в Берлин има възможност да се постигне споразумение между страните, след което ще трябва да работим по изпълнението на това споразумение. Това ще изисква две неща. Първо, да се наблюдава спазването на прекратяването на огъня и второ, да се контролира уръжейното ембарго. Ние ще излезем с конкретни предложения в съвета по външни работи за по-широко участие на европейците Нека да видим дали ще имаме достатъчно воля да работим всички заедни, заедно и да започнем един нов период на работа с Либия. Това, което мога да кажа сега е свързано и с някои от аспектите, които вие засегнахте. Не мога да отговоря на всички ваши поставени въпроси един по един, но мога да ги обобщя. Ако има споразумение обаче в Берлин, ако има прекратяване в резултат на това е на огъня, ако има политическа воля от Европейския съюз, той може да бъде по-силно ангажиран по въпроса за Либия. Благодаря ви за направените коментари. Благодаря за вашите коментари, господин Бърховен представител. Приключваме дебата по тази